Ус е лък. Председателят. Jó estét kívánok, good evening! Добър вечер. Първата точка от дневния ред е изявление на комисията по споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и САЩ. Позволете ми веднага да предоставя думата на госпожа Георгиева, представителя на комисията. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, първо, бих искала да благодаря на парламента за възможността да представя резултатите от преговорите с САЩ на втория етап в сферата на въздухоплаването. На 25 март тази година Европейската комисия префира споразумението втория етап едно споразумение, което беше много силно подкрепено от парламента. Парламентът имаше много конструктивна роля през целия процес на преговорите и комисията е много благодарна на парламента за това. Бих искал да се спра върху ключовите аспекти на това споразумение от втори етап. Това споразумение е надграждане спрямо първото споразумение – подписано през март 2008 година, създават се перспективи за допълнителни възможности за инвестиции и достъп до пазари. Освен това се укрепва рамката за сътрудничество в нормативната уредба в такива аспекти като околна среда, социална защита, конкуренция и сигурност. По околната среда. Проекта на втория договор създава здрава основа за преодоляване на глобалните екологични проблеми пред САЩ и Европейския съюз чрез изпълнение на съвместни проекти и постигане на конкретни резултати като по чисти технологии за въздухоплаване и ръководство на въздушното движение, а също така по-добро сътрудничество с ИКАО. И двете страни също така официално признаха необходимостта от избягването на дублирането на дейностите и създаване на съвместимост на пазарно основание мерки и законодателство българското законодателство. И основното тук, което искам да подчертая е схемата за търговия с емисии. Европа също така ще извлече полза от напредъка в сферата на сигурността. В тази сфера споразумението се стреми да намали тежеста от мерките за сигурност на летищата. В сферата на конкуренцията споразумението засилва сътрудничеството между отговорните органи, а също така прозрачността и е предсказуемостта на нормативните решения, взимани от двете страни на Атлантическия океан. За първ път в подобно споразумение, свързано с въздухоплаването, потребността от балансиране на достъпа до пазари с социалната защита беше призната чрез изпълнение на разпоредбите на споразумението по начин, който няма да подкопава заплащането условията на труд. Що се отнася до търговията, Европа получи допълнителни права да участва в американски въздухоплавателни програми, с изключение на отбранителни програми. До сега тези програми в САЩ бяха ограничени само до американски фирми. Но най-важното е, че е поет ангажимент за предвижване напред. Като част от споразумението Европейския съюз и САЩ – се съгласиха да премахнат останалите пазарни пречки пред отрасъла, включително и онези, които ограничават достъпа на авиолиниите до глобалния капитал. Напредъкът към тази цел ще бъде предмет на, ежегоден, на годишен преглед, който ще се извършва от съвместна комисия съвместно с преглед на високо ниво, ако напредъкът е твърде бавен, имаме целенасочен подход за осигуряване на напредък в, в дадената област. Също така дават се гаранции с допълнителни права да се гарантират седемте свободи на пътниците и да се осигури достъп на въздухоплавателни фирми от трети страни. Като цяло предимствата са в редица сфери, включително и защитата на потребителите, опазване на околна среда и конкуренция. По този начин се създава една пътна карта, която позволява да се гарантират реформите и което е най-важното е, че се гарантират ползите от споразумението от първи етап, които биха били изгубени, ако не беше подписано споразумението втория етап. Комисията проучи ползите от двете споразумения и реши, че економическите ползи са 12 милиарда евро и се създават 180 хиляди нови работни места, което е изключително важно в сегашната економическа обстановка. За това се надявам, че Европейския парламент ще подкрепи това важно споразумение. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви, госпожо комисар. Сега позволете ми да дам думата на следните оратори от името на политическите групи. Първо, господин Матио Грош от името на ЕНП. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Споразумението с САЩ в областта на въздухоплаването е, е естествено е изключително важно. И по тази причина парламентът, а и комисията участват в е, много оживени дискусии. 60% от въздушните превози е, в света е, се падат на въздухоплаването между САЩ и Европейския съюз. И затова и двамата партньори обръщат особено внимание на сътрудничеството помежду си и на по-нататъчното развитие на споразумението, което както всички ние очакваме, ще донесе подобрения. И същевременно преговарящите не успяват да ни заразят с оптимизма. По-скоро ние сме очудени от техния оптимизъм. Още повече, че поне от името на ЕНП мога да кажа, че за момента не сме доволни от постигнатия резултат. Ние смятахме, че капиталовото участие е, ще бъде по-голямо от постигнатото. Едва ли е, напредъкът е такъв, че си струва да се говори за него. Освен това, техническият преглед е, казвате вие, показва, че има напредък, в който е от общ интерес, но ние не го забелязваме време, но е, в е, САЩ е, като че ли все още се придържат към определени табута, които за нас са неприемливи, а не можем да ги накараме да се отклонят от сегашната си позиция. Едно във всеки случай не бива да се подценява и това е социалният аспект. И в областта на е, социалните ни очаквания за момента няма голям напредък. Надяваме се, че в бъдеще нещата ще се променят към добро. От гледна точка на парламента и на моята политическа група трябва да подчертаем следното. Първо, необходима е законова основа на подобни, за подобни споразумения за сътрудничеството, най-вече по отношение на данните и защитата на данните – трябва да отбележа, че в никакъв случай комисията не, не бива да ни поставя пред свършен факт, след като вече е постигнала споразумение именно по отношение на данните. Освен това, би трябвало да се премине най-сетне от двустранните споразумения към едно общо европейско споразумение с САЩ. И по отношение на времевия хоризонт, аз мисля, че през октомври, ноември най-късно би трябвало да имаме вече конкретен резултат, както по отношение на конкретните разпоредби в споразумението, така и по отношение на въздействието върху околната среда. Благодаря на господин Грош. А сега давам думата на господин Ал Хадруи от името на социалисти и демократи. Е, ще говори господин Хадруи. Благодаря, господин председател госпожо комисар. През 2007 година Европейския съюз и САЩ постигнаха споразумение от първа степен, съгласно което авиокомпаниите в Европейския съюз бяха признати, е, така че те могат от всяко летище, независимо от това дали то се намира в страната, в която са регистрирани, в която е седалището им, да е, провеждат полети до САЩ и обратно. Целта е, на цялото споразумение е, е да се усъвършенства законодателството, да се усъвършенства цялата система на въздухоплаването между САЩ и Европейския съюз. Е, и по тази причина е предвидено още в първото споразумение и продължаване, т.е. втора степен, втора фаза на споразумението по отношение на е, финансовите структури. Можем да кажем, че те са е, повече в полза на нашия партньор, на САЩ, а не в полза на Европейския съюз. Втората фаза би трябвало да приключи през тази година американците по време на преговорите направиха някои отстъпки, но що се отнася до европейските дружества в САЩ, там наистина също се постигна известен напредък. Моят колега, господин Грош, вече посочи някои аспекти, свързани най-вече с опазване на околната среда, с социалните аспекти, които все още са незадоволителни. Резултатите не са такива, каквито ги очаквахме. Ние очакваме повече, както по отношение на достъпа до американския пазар, така и по отношение на правата на пътниците. В заключение ще призова комисията да ни информира периодично за състоянието на преговорите. Нуждаем се отколкото е възможно повече информация. Благодаря ви. Госпожа Гезина Майснер ще говори от името на либерали и демократи. Благодаря господин председател. Госпожо комисар, вие представихте споразумението и посочихте, че е постигнат напредък. Ние в парламента сме по-пестеливи, когато ста... говорим за напредък и за прогрес. Но при всички положения трябва да отчетем важността на споразумението. 60% от е, въздухоплаването в света се пада именно на въздухоплаването между Европейския съюз и САЩ. Това вече бе казано от моите колеги. Проблемът е, че е, когато става дума за партньорство, е, условията и при един и при другия партньор би трябвало да бъдат еднакви, докато в момента съотношението е доста неуравновесено. 59% от пазара се държи от американците, 25% от нас. Да, добре, е, когато говорихме за е, полетите между САЩ и Америка и за околната среда, говорихме и за е, е, мерки за намаляване на шума и за много-много други аспекти, свързани с опазването на околната среда. Е, екологията е естествено много централна тема в рамките на преговорите, тъй като е, имаме немалък дял от световното въздухоплаване, би трябвало да отговаряме съответно и за опазването на околната среда а и за правата на пътниците. На първо място става дума за данните. При американците има една много по-висока степен на защита на личните данни и на личната сфера. Ние бихме желали и при нас да се постигне същата степен, но е, същевременно е, американците скенират тялото на пътника, така че е, това вече е едно доста солидно вмешателство в личната сфера, докато при нас това е немислимо. Така че нека да се придържаме към правилата на Лисабон. До този момент е, не следях за спазването на регламента, но от сега нататък ви предупреждавам, че ще следя много стриктно дали спазвате отреденото ви време. Госпожа Фостер от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря много. Приветстваме това споразумение. След няколко години преговори вече беше време да се стигне до него. Очевидно е, че второто споразумение е, представлява сериозен напредък и трябва да се приветства. Добре, е, че има напредък в областта на сигурността, конкурентоспособността и пазара до, достъпа до пазара, но има известни проблеми с чуждестранната собственост и контрол. Също така, Опасявам се, че има в текста някои конкретни позовавания на схемата за търговия с емисии. Авиационната индустрия пострада много през последните години и е много често е крехка, особено в Европа. Има компромиси във всяко едно споразумение, но все пак не трябва да жертваме всички интереси на Европа. И така, Госпожа комисар, на нас ни трябва едно споразумение, което е силно, здраво, което отваря нещата за либерализирането на пазара и това ще е добре и за нашите потребители и за американските ни приятели. Благодаря много, госпожо Фостер. А сега давам думата на Майк на Трас. Той обаче не е тук, съжаление. С това преминаваме към процедурата на изказвания с привличане вниманието на председателя. Госпожа Цикал има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Европейската общност предприе необходимите стъпки, за да осигури гъвкавост и отвореност на пазара и да има последователност в областта на гражданската авиация и по двустранен път и в многостранните споразумения. Що се отнася до споразумението между Европейския съюз и Съединените щати за въздухоплаването на 25 март 2010 година е подписано предварително споразумение. Там се говори за пълно отваряне на пазарите и се дава пълен приоритет на сътрудничеството в областта на ръководството на въздушното движение и, системите за това ръководство Сезар и Неджам, за да може да има пълна оперативна съвместимост и да се правят съответните стъпки за намаляване на въздействието върху околната среда. Това е първото такава споразумение, е пописано след влизането в сила на Лисабонския договор. Що се отнася за трансфера е, на данни към Европейския съюз и към Съединените щати, те трябва да се основават на законодателните актове на Европейския съюз и трябва да се спазва защитата на данните, така както е гарантирана в европейското законодателство. Опасявам се, че е, въпроса въпросът за емисиите не е покрит и бихме искали да има допълнителни споразумения, тъй като схемата за търговия с емисии скоро влиза в сила. Имате думата и след това моля да приключат изказванията по тази тема. Благодаря, господин председател. От сърце благодаря на всички изказали се независимо от късния час. Вижда се, че има сериозен интерес към темата. Съвсем правилно беше споменато, че Европа и САЩ заедно представляват почти 60% от обема на световния въздушен трафик, затова това споразумение има голямо значение. То е важно не само за гражданите на Европа и САЩ, но и за всички пътници, които използват услугите на нашите превозвачи. В допълнение към явната ценност на въздухоплаването, по-силните връзки между бизнеса и хората означава, че споразумението между Европейския съюз и САЩ подчертава ролята на САЩ като най-важния партньор на Европа в това отношение. Затова целта на споразумението е да засили това стратегическо трансатлантическо партньорство и преминаването от споразумението от първия етап към споразумението втория етап създава здрава основа за по-силни, по-добри взаимоотношения. Редица оратори поискаха този процес на диалог и сътрудничество да продължи и да продължим с напредъка в тази посока. И наистина едно от постиженията на споразумението от втория етап е, че то създава един такъв процес за диалог и сътрудничество. Веднага бих искала да отговоря в този момент, че, разбира се, комисията ще бъде абсолютно заинтересована в споделяне на това каква дейност се извършва в съвместния комитет. Ние ще споделяме тази информация с парламента, тъй като ние придаваме голямо значение на нашето сътрудничество с парламента. Що се отнася до по-добрите възможности за отрасла преодоляването на проблемите, то споразумението ще позволи на отрасла в Европа да излезе от сегашната криза и от многото проблеми, свързани с тази криза. Съвсем ясно искам да заявя, че комисията е съгласна, както и много от изказалите се тук, че дадено споразумение не е съвършено. Това е важна стъпка напред, но това не е финалната стъпка. Както и изказалите се тук, комисията би искала да види незабавна и необратима промяна, свързана с, с собствеността и контрола върху авиолиниите, но реалността е такава, че администрацията на САЩ, с която водим преговори, не може да го извърши. Това е законодателна реформа, която може да бъде извършена само при подкрепата от страна на Конгреса на САЩ. И това е важното послание, което искам да отправя, че е Европа трябва да убеди Конгреса на САЩ в достоинствата на предлаганата реформа. И в това отношение Европейския парламент ще има ключова роля, използвайки възможностите за диалог и сътрудничество с Конгреса на САЩ. Надявам се, че можем да разчитаме на вас да придвижвате напред диалога, дискусията и най-важно необходимите законодателни стъпки. По въпроса, посочен от някой от изказалите се, а именно по въпроса за защитата на личните данни, искам официално да заявя, че това не е част от споразумението за услугите в областта на въздухоплаването. Това е въпрос, който се отнася до областта на вътрешните работи. Разбира се, ни осъзнаваме, че това е много важен въпрос, и ние много сериозно ще се отнасяме към него в контекста на нашите дискусии и преговори. Позволете ми, господин председател, да спра тук и искам още веднъж да благодаря на депутатите от Европейския парламент за много полезните и конструктивни коментари. Благодаря ви. Благодаря ви за обобщението, което направихте.